Председателят. Bene, riprendiamo la seduta. И така, продължаваме заседанието, госпожи и господа. Ще започнем с Зелената книга за здравните работници в Европа. Веднага давам думата на